становището на съвета и на комисията във връзка с защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности. От името на съвета и новото председателство, позволете да дам думата на господин Корчок. Mr. Vice господин председател, господин заместник председател на комисията, уважаеми евродепутати. Искам в началото да кажа, че това е първото ми появяване пред Европейския парламент, откакто моята страна Словакия пое своето първо председателство миналата седмица. Съответно, е много важно да отбележа, че сме уверени, че ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Имаме ясни приоритети и ще разчитам на вас да постигнем конкретни резултати, защото това е по-важно от когато и да било. Господин председател, благодаря ви за тази възможност да говоря за хората, които подават сигнали за нередности. Редица събития и конкретни случаи през последните няколко години демонстрираха каква е ролята на тези лица е, и е, съответно се породи глобален дебат по този въпрос. Когато действаме с цел защита на публичния интерес, на обществения интерес, е, ние трябва да отбележим, че тези хора всъщност работят точно за това. Защитата на обществения интерес и съответно те самите трябва да бъдат защитени. Ето защо а, трябва да отбележим, че това са хора, които подават определен сигнал и често плащат висока цена. Губят работното си място, губят репутацията си и понякога живота си. Защитата на подобни лица а, в момента е а, обект на разглеждане от няколко международни институции и инструмента има насоки а, на а, ОИСР от 2012 година. Съвета на Европа се опитва да установи принципи за защита на подобни лица. На ниво Европейски съюз няколко нормативни акта включват разпоредби, свързани с подобни лица. Например, защитата на лица, подаващи сигнали за нередности и защитата на журналистическите източници беше обсъдено, когато се обсъждаше директивата за търговската тайна миналата година. Компромиса предвижда да се защитават подобни лица, когато те разкриват незаконна дейност, стига естествено тези лица да са действали с оглед на обществения интерес. Разпоредби с подобен характер са включени в няколко директиви и регламенти в сферата на финансовите услуги. Съществуват разпоредби и на ниво държави членки, особено в контекста на препоръките на съвета на Европа, които споменах по-рано. Що се отнася до цялостната законодателна европейска рамка по този въпрос, Комисията ще трябва да обсъди тази възможност. Аз е, отбелязвам призива на парламента да има ясна нормативна рамка с цел защитата на подобни лица. Тази рамка трябва да се появи преди края на юни тази година. Това е вашия призив. Очаквам с нетърпение да чуя какво смята заместник председателя на комисията по този въпрос. Съвета още не е обсъдил темата, но като цяло сме говорили за политиките, свързани с почтеността в публичния и частния сектор в Европейския съюз. В заключение, уважаеми депутати, искам да кажа, че в рамките на своите правомощия съвета е готов да разгледа инициативите, които ще се появят от комисията в тази връзка. Освен това искам да отбележа, че вчера комисията прие много важно съобщение относно бъдещите мерки за увеличаване на прозрачността и борбата с неплащането на данъци и данъчните измами. Тук също се засягат правата на лицата, подаващи сигнали за нередности. И накрая искам да кажа, че комисията ще направи оценка а, на а, вероятността за цялостна нормативна рамка по този въпрос, като естествено се зачита принципа на субсидиарността. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на комисията господин Катайнен. Благодаря ви за предоставената ми възможност да разискам заедно с вас въпроса с връзка за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности след дебата, който бе проведен преди 4 месеца. Наистина, е изключително важно е да е, се използва тази възможност, за да се установи е, къде наистина има е, процедури, които е, противоречат на възможността за добро развитие. Това е важно както в обществената, така и в частния, частния сектор, защото в противен случай се стига до погрешно управление и нередности, включително и престъпления. Комисията следователно подкрепя целите за защитата на подаващите сигнали за нередности. Комисията предприема стъпки за тяхната защита в законодателството на ЕС също така и мерки по отношение изграждане на институциите за мерки 6 декември 2011 година в предприятието е стъпки. Държавите членки наистина създават ефективни възможни механизми, надежни, за да се насърчи докладването пред компетентните органи за потенциални, възможни, реални нарушения. В тази насока финансовите институции и други трябва наистина да изградат процедури за своите служители, да се докладват е, нарушенията на правилата в дружествата. Подобни изисквания съществуват за правните фирми, за одитните къщи и е, там, където се наблюдава злоупотреба на пазарите. Що се отнася до тайната, търговската тайна, напоследък разглеждахме сериозно проблема, свързан с така наречените панамски материали във връзка с разследванията и а, избягването на данъци, не спазване на разпоредбите за данъчната политика. И имаше конкретно съобщение на комисията, специално създадено, за напредъка в тази насока и приоритетните действия, насочени към укрепване борбата срещу неплащането на данъците, отбягването им и е, разбира се с цел насърчаване спазването на данъчното законодателство в цял свят. Много е важно да се обменя добрата практика, е, много важно е да се гарантира защитата на международно ниво. Очакваме действие на европейско ниво. От тази гледна точка бих искал да насоча вашето внимание към публичната консултация, която стартира Европейската комисия във връзка с медийната демократичност и плурализъм. Разгледахме и нещата. Ще, ще има разглеждане всичко това от гледна точка на човешките права през месец ноември 2016 година. Тази консултация, която е отворена до средата на месец юли, има за цел, наред с другото, да види, да събере мненията на голяма група заинтересовани лица, след които са и работодателите. Настояща дискусия също, което се провежда в парламента, също помага общата европейска дискусия. Нека въобще Много беше свършено на европейско ниво. От гледна точка на засилване на защитата на тези, които осигуряват вътрешна информация, трябва да осигурим хоризонтално и секторно действие, като същевременно спазим с принципа на субсидиарност. Комисията е отворена към вашите виждания по тази тема. Благодаря много, господин Катайнен. И сега от различните групи, от НП, госпожа Питера, две минути имате. Да. Благодаря. Конвенцията на ООН срещу корупцията, която е ратифицирана от всички европейски държави членки, съдържа член 33, който е свързан с защита на лицата, които осигуряват информация. Това кара държавите членки да създадат правна система, която гарантира на онези, които докладват за корупция, която ги защитава срещу негативни последствия. Имаме и член 9 във връзка с опазване на правата на работниците, в който отново се казва, че трябва да се защитят информаторите. И двете конвенции казват, че този случай трябва да има защита на лицата, подаващи сигнали за наредност. Тези лица трябва да бъдат защитени, защото Те познават добре естеството на самата институция и могат веднага да подадат сигнал, ако има някакъв проблем. Тяхната функция по принцип е да преглеждат наредностите и защитата трябва да бъде разширена за цялата територия на Европейския съюз, само тогава, когато лицата, които подават сигнал, го правят в интерес на обществото. На 11 юли 2011 година Съда каза, че трябва да има защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, само тогава, когато информацията, която те подават, се счита за изцяло информация в защита на обществото и в интерес на обществото. Съда също така каза, че правителствата не би трябвало да ограничават или да намаляват възможността лицата, подаващи сигнали за нередности и журналистите да разкриват практики, които са наредни, ако това е в интерес на цялото общество. Поради тази причина, една добра система на защита е от изключително значение, ако искаме да елиминираме корупцията от обществения живот. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, няма да го увъртам, направо е, ще ви кажа какво според нас е особено важно. Нуждаем се от хоризонтална директива, собствена директива за лицата, подаващи сигнали за нередности. Това е въпрос на политическа воля, а не само на правно основание. Е, направихме преглед на законодателството. Е, съществува правно основание, така че всичко това, за което говорим в момента, действително е възможно и е, очакваме предложение от комисията. Необходим ни е ясен знак за това, че можем и трябва да направим е, всичко, за да регламентираме нещата. Социал-демократите държат е, това да стане. Е, знаем, че миналата седмица се произнесе съдебно решение срещу Рафаел Агайот. Това беше скандално. Е, хората в Европа е, желаят е, да се действа. И ние в Европейския парламент получихме съответните отличия и същевременно на Адрелтур дадохме именно наградата за защита на правата на човека и на гражданските права. И е, осъждането на този човек беше шамар срещу Европейския парламент. Необходима ни е директива, която да покаже, че действително сме загрижени за е, е, е защитата на е, хората, които подават е, сигнали за наредности. Нека да имаме предвид естествено и е, панамските е, дружества и разкритията във връзка с тяхната дейност. Необходимо е да предоставим надежна защита на лицата, подаващи сигнали. Госпожа Макове има думата. Благодаря, господин председател. Ние определено трябва да научим какво става в европейските институции, както и в националните? Как се нарушава законът в тези институции? И затова са ни необходими храбри хора. Хора достойни, които работят в тези европейски национални институции и които сигнализират за нередности, за неправомерно поведение. Това не са хора предатели. Това са хора, защитаващи обществения интерес, борещи се с корупцията. А корупцията може да възникне и в националните, и в европейските институции. Впрочем, както публично-правните, така и частно-правните. И е необходима процедура за защита на тези честни хора. Тяхната неприкосновенност следва да бъде опазена – като член на Европейския парламент, аз съм ползвала информация от служители на европейски институции, включително от документи, които те са ми предоставили е, за нередности в тези институции. Ние трябва да запазим, трябва да опазим своите източници. Благодаря. Госпожа Тунда. Чувствам се като Алиса в страната на чудесата. Гоня го този заек и все не мога да го хвана, защото големите престъпници са все крачка пред нас. Директивата от 2014 година за прозрачността от една страна, след това случаите в Сан Марино, в Монако и така нататък сочат, че ние все така разчитаме на анонимни източници на информация, последния случай е, за панамската юридическа кантора, не можем да се откажем от тези хора и комисията трябва да внесе законодателно предложение, проект, който да ги защити. Необходима е обща, общоевропейска система – ние знаем какви са проблемите, знаем каква е нашата отговорност. И нашата политическа група смята, че тези хора, отново нека кажа, трябва да бъдат защитени. Тези лица, сигнализиращи за нередности. В момента нямаме инструментариум за защита на такива хора. И още повече, когато те сигнализират за факти. Те трябва да бъдат защитени. Не може да продължава сегашното положение на безнаказаност за нарушителите. Това би било крайно порочно за по-нататъчната съдба на нашите институции. Господин Темаси, е, обиден... Обединената левица а, е, поиска във връзка с произнесената присъда миналата седмица а, е, е, да се преразгледа въпроса, тъй като става дума и за председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Apple и Google плащат много малко данъци. Ние ежегодно губим много милиони и милиарди от данъци и също времено гражданите, обикновените граждани плащат своите данъци и биват преследвани от закона, ако не го направят. Така че е, трябва да се разкрива е, укриването на данъци, избягването на данъци е, се санкционира и е, извършителите би трябвало да понесат последствията. Аз наистина смятам, че някои от лицата, подаващи сигнали за наредности, особено когато става дума за данъчни престъпления, действително заслужават наградата за гражданска доблест, както беше случай с нашият лауреат за тази награда, който обаче бе осъден от съда. И председателят на комисията, както и ръководството на парламента, би трябвало да направи необходимото, за да се гарантират правата на тези хора. Моят колега Денис Тенюнг Юнг е нашият докладчик на основание на член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз, ние можем да излезем с собствена хоризонтална директива. Бездействието в този случай би било позор за Европейския съюз. Необходимо е да защитим лицата, подаващи сигнали за нередности. Господин Дюран има думат. Госпожа Дюран, извинете, благодаря, господин председател. Господин Дюран, все пак, извинявайте. Благодаря на комисаря за подетата инициатива. Време е да пристъпим от думи към дела. И все пак нещо е. Днешният свят е особено озадачаващо. Свят, в който онези, които изобличават престъпниците, се обявяват за престъпници от правосъдието, а онези, които нарушават закона, отиват е, безнаказани. Един свят, в който журналистите, които информират гражданите, могат да бъдат защитени, но гражданите, които искат да информират журналистите, така че те да информират широката общественост, попадат под ударите на закон. И всеки, който защитава правото на информация, всеки, който защитава правото на свободата на словото, следва да защити и онези, които подават сигнали за нередности. Те са пазители на общия интерес, пазители на една открита и прозрачна демокрация. Било то в здравеопазването, в областта на опазването на околната среда, данъчната сфера и така нататък. Ние се нуждаем от тази информация и следва да защитим онези, които ни я предоставят, да не допуснем те да бъдат хвърлени за трешетките. Господин комисар, комисията би следвало да се окаже на висотата на отдаването и достоинство, така че в максимално кратък срок да ни внесе проекто законодателен акт, защото в противен случай самата подаден, подета от вас инициатива ще загуби доверие в себе си поради вашето бездействие. Ние настояваме да действате, господин комисар. Госпожа Ферара има думата. Благодаря, господин председател. Явлението на корупцията участието на транснационални корпорации в този процес, неплащането по законен или незаконен начин на данъци, тъмните финансови сделки на едни или други, разбира се, оказват отрицателно въздействие върху общественото здраве, върху интересите на нашите съграждани. И оказва се, че държавните администрации самостоятелно не могат да се справят с този проблем. Ние трябва да разчитаме на будната съвест на всеки наш съгражданин. На онези наши съграждани, които са готови да посочат виновните, които не примълчават онова нарушаване на закона, на което са станали свидетели. Необходимо е прочее законодателство, което да ги защити – Скандала с изтеклата от Люксембург информация, Люксликс и други подобни са красноречиво свидетелство, че време не бива да се губи повече. Колегата Прецъл не е в залата. Госпожа Легрип има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в качеството си на докладчик по директивата за защита на професионалната тайна, бих искала да се изкажа днес. Впрочем, тази директива с голямо мнозинство бе приета на 14 април и на 15 юни и бе обнародвана в официален вестник на Съюза. Тази директива за пръв път разглежда европейските институции, в това число Европейският парламент, който бе един от водачите на тази инициатива като институции, които признават значението за пръв път на необходимостта да се окаже защита на онези, които понякога в ущърп на собствената си професионална кариера, на на, на, дори на, на, на, на семейното си благополучие, заклеймяват а, осъдителни действия и дори нарушаване на закона, тъкмо нарушаването на, на закона е записано като понятие в действащото законодателство. Нарушение неизпълнение или нарушение на закона. И най-новите събития, LuxLeaks, Панамската афера, за пореден път ни доказват колко е важно да защитаваме тези хора с будна съвест, които отварят очите на обществото срещу действия за обикалящи и буквата, и духа на нашето законодателство, на нашите основополагащи принципи. Преди няколко дена един люксембургски е, съд е, е, издаде осъдителна присъда срещу лице подало сигнал във връзка с аферата Люксликс, чрез буквално прилагане на люксембургското законодателство. Въпросната директива, която споменах е транспонирана в люксембургското законодателство и все пак съдът се отклонява от него. И следователно защитата трябва да бъде общоевропейска с пряко действие. Председателят прекъсва ораторката. Господин Коферати. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, обръщам се към вас. Както чухте, искаме хоризонтална директива, за да можем да защитим тези наистина смели хора, които упражняват своята професия с наистина огромна отговорност, с огромно разбиране и с професионализъм. Това, което искам да кажа е, че става въпрос за хора, които имат наистина чувство за граждански дълг. Те трябва да бъдат защитени до определена степен и без дейността на тези хора, без тяхната работа, днес европейските институции не биха могли да обсъждат така страстно тази тема, както и други теми, свързани с данъчното облагане, фискални реформи. Всички тези теми се появяват вследствие на работата на лицата, подали сигнали за нередност. Документите от Панама, както и дейността на многонационалните компании, тези конкретни скандали ни казват, че трябва да, да подложим под опасност реномето на институциите, ако не защитим гражданите, като накажем организациите, които са направили тези грешки. Иначе ще изгубим доверието за това. За да може на общество да работи по правилния начин, трябва да имаме система за защита. Система, която да защитава лицата, подаващи сигнали за нередности. Това ще ни каже много за, ценността на нашата, за ценностите на нашето общество. Трябва да имаме защита, за да може да се справим с това. Господин Джамбаски. Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин комисар, Законопроектът за защита на търговските тайни, който наскоро одобрихте, ясно показва, че дефиницията за лица подаващи сигнали за нередности може да бъде твърде широка и неясна. законодателството ще даде възможност на корпорациите да определят всяка информация която те не биха желали да бъде публично достъпна като търговска тайна. смятам че работейки по ново законодателство трябва да се фокусираме за да избегнем неволното стимулиране на корпоративен шпионаж и сигнализиране от анонимни лица освен това трябва да има определени критерии за да се направи разлика между защитата на източниците на надеждна информация от неинформирани такива източници. в противен случай резултатът би бил хаос и липса на каквато и да е политическа и правна яснота. същевременно за да се осигурят подходящи предпазни мерки за стимулиране на обществен контрол и хвърлянето на светлина върху престъпления трябва да бъде осигурено това инициаторите да не бъдат превърнати в престъпници. въпросът с правното основание на подобно предложение е комплексен и с нетърпение очаквам да видя краен резултат върху който да се работи за постигане на необходимия баланс за бизнеса и лицата подаващи сигнали за нередности. благодаря за вниманието. Господин Урбан, е, благодаря господин председател. Скъпи колеги, е, панамският скандал показа колко важни са лицата, подаващи сигнали в борбата срещу избягването на данъците, корупцията, прането на пари. Благодарение на тези е, хора е, бяха разкрити много нередности. И тук в Европейския парламент ние създадохме извънредна комисия Важно е не само да се определи обхвата на измамите, е, но и да се разкрият имената на извършителите. Не бива в никакъв случай да позволяваме е, така под мотото търговска или е, производствена тайна да се прикриват корумпираните хора и престъпленията. демокрацията означава и право на информация а лицата, подаващи сигнали за наредности, рискуват собствения си живот. Трябва да ги защитим. Благодаря ви. Госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря на всички анонимни лица, разкрили панамския скандал. Благодаря и на всички от тези, които участваха в Люксембург Ликс. Много важно е, естествено, да разкриваме случаите на данъчно избягване. Ние се нуждаем от надежна защита на тези хора, които ни помагат да разкриваме опитите и престъпленията във връзка с данъчната политика на Европейския съюз и държавите членки. Само така ще защитим и пазара, ще защитим и справедливостта и конкуренцията. Всичко това е в интерес на обществото. За комисията това е огромен шанс да покаже също гражданска доблест и желание да уреди въпроса парламента от месеци вече настоява за това и ето, че съветът също проявява желание да го направи. Комисията със сигурност е обладана от желание да предприеме по-ефективни мерки, но на всяка цена трябва да се осигури съответния контрол при изпълнението на правния акт. И така, възнамерява ли комисията да включи в програмата си за работа през следващата година и предложение за хоризонтална директива? Следващият оратор благодаря, господин председател. Случилото се миналата седмица наистина ме изуми. Двама души държали се честно, заклеймили скандални деяния във връзка с аферата LuxLeaks, са осъдени, макар и условно, на лишаване от свобода. В същото време Европейският съюз провежда политика – и то в лицето на председателя на Европейската комисия Юнкер, който в продължение на десетилетия в качеството си на министър-председател на Люксембург е уличен в неправомерни действия. Не можем повече да стоим с кръстени ръце. Трябва да се приеме законодателство, регламент за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, за да не могат хора като господин Юнкер – да се отклоняват от закона в продължение на години. Тези разкрили подобни деяния следва да бъдат смятани за герои, а не да бъдат хвърлени в затвора. Благодаря. Както изглежда господин Майер, следващ по списъка не е тук. Госпожа Улско получава думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на председателството за бързото действие, за бързата реакция. От името на социалисти и демократи ние сме удовлетворени от това, понеже да се затвори устата на онези, проявили гражданска смелост да разкрият злопотреби, измами и нарушаване на закона, вместо да бъдат наказвани, следва да бъдат защитени от закона и да получат награда. Днешният доклад сочи, необходимостта комисията да внесе ясна, непротиворечива законодателна рамка за защита на тези лица и в държавния, и в частния сектор. Инициативата е навременна, но ни трябва и навременен законодателен акт, който комисията да внесе, за да можем да постигнем конкретен резултат. Сегашното положение е неприемливо. Благодаря. Господин Гиголт има думата. Господин Катайнен, обръщам се направо към вас. Ние се познаваме с вас от работата по темата паричен съвет и сега за пети път е, отново е, от името на всички политически групи в Европейския парламент заявяваме, че се нуждаем от е, надежна защита на лицата, подаващи сигнали. Комисията би трябвало да предложи проект за хоризонтален правен акт. Съветът също се изказа в полза на една такава правна рамка. Е, питам ви е, направо, кога ще покажете действително, че е, сте чули какво, за какво настоява парламентът и кога комисията ще представи предложението за правен акт? Единствено изявленията не стигат, господин Катайнен. Кога най-сетне ще е, излезете с един конкретен проект, който дължите отдавна на гражданите на Европейския съюз? Благодаря, господин председател. Суисликс, Люксликс, панамския случай. Трябва ли да чакаме списъкът е, да стане още по-дълъг, за да се сетим за хората, разкрили тези афери? Миналата седмица Люксембургския съд осъди такъв един човек, разкрил най-големия данъчен скандал на десетилетието. Днес гласуваме предложение на комисията по тези въпроси, което в никакъв случай не би могло да бъде представено, ако някой не бе разкрил този скандал. Ние трябва да защитаваме онези, които защитават общия интерес, интереса на обществото. В край на краща става дума за свободата на словото и за устоите на демокрацията. Днес този дебат се провежда по искане на социалисти и демократи. Европейският парламент не веднъж е настоявал за защита на общоевропейско равнище на тези хора, защото националните предпазни механизми са отраслови, специализирани и на практика практически не действат. Ние разполагаме с средствата да намерим правилното правно основание за да приемем акт за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в цяла Европа. Статуквото е неприемливо. Нуждаем се от политическа воля. Европейският парламент споделя такава воля. Остава комисията и съветът да се вдъхновят от същата. Господин Явор. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Господин Катайнен. Говори за секторните правила, говори за мерките, е, предприяти от държавите членки. Преди една седмица е, присъствах на съдебното дело срещу Делтур. И е, това съдебно решение бе ясен израз и доказателство за това, че е, в момента липсва надежна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности. Европейските регламенти и директиви е, очевидно не предлагат ефективна защита за тези лица. Нуждаем се от нова правна уредба. Не можем да се бавим. Съдебното решение от Люксембург е, на практика обезкуражава лицата, подаващи сигнали за наредности. И никога няма да можем да разберем истин, истината относно данъчните престъпления. Е, ние трябва да защитим гражданите, да защитим обществения интерес в европейските държави членки. Благодаря, господин Кофет. Благодаря, господин председател, господин комисар, представители на съвета. Само преди няколко часа този парламент гласува с огромно мнозинство да се предприемат решителни стъпки за защита на лицата, подаващи сигнали, сигнали за наредности, като господин Делтур. Комисията трябва да знае, че ние няма да приемеме отмъстителни съдебни процедури срещу лицата, подаващи сигнали за нередности. Искам да навлегна на това, че ние не искаме да има намеса в компетенция на държавите членки. Не това искаме. Също време не може да има съмнение, че в момента Европа наистина предава тези информатори, които се осмеляват да пристъпят напред и да говорят. Господин комисар, като минимум това, което ни трябва е силна и единна правна рамка, която да защити лицата, подаващи сигнали за наредности. Трябва да има ангажимент от страна на държавите членки за минимални стандарти, които ще гарантират, че такива скандали, като аферата в Люксембург или случая с документите от Панама, ще бъдат оповестявани. Има много информатори, които сега се страхуват от съдебно производство заради това, което се случи в Люксембург. Не трябва да има автоматично съдебно производство срещу тези лица. Трябва ресурсите да се използват за преследване на истинските престъпници, не героите, а онези, които наистина са се занимавали с престъпления като данъчно избягване. Затова призовавам ви, моля ви, Създайте ясна рамка на европейско ниво, която да разреши този проблем, защото това ни трябва сега и спешно. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кюстер. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Делтур бе осъден и това е поражение за Европейския съюз. Не бива да се повтаря подобно съдебно дело. Ние се движим с, скоростта на Охлюв, когато става дума за разкриването и осъждането на данъчните обежища. Ако, а бързаме ужасно много, когато става дума за осъждане на лицата, подаващи сигнали за престъпленията. Оказва се, че големите предприятия могат е, да действат е, незаконно и е, да отказват да плащат дължимото в името на обществения интерес. Необходимо е на всяка цена да защитим е, лицата, разкриващи е, престъпленията и нередностите. Комисията просто отказва е, да направи необходимото. Вие се оправдавате само с липсата на правно основание, а правно основание съществува и съществува спешна необходимост. Благодаря ви. Госпожа Яла Сендър. Благодаря ви, господин председател. В въздухоплаването се защитават лицата, които подават е, сигнали за е, катастрофи, за происшествия, за нередности, техническа неизправност. И ние смятаме, че това са хора, е, които са проявили гражданска доблест и които са отговорили на обществените си задължения. Защо не действаме по същия начин и по отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности? Абсолютно необходимо е да го направим. Анна Гарино и други е, лица, е, които са подали сигнали за наредности, загубиха работата си в моята страна. Е, някои загубиха и живота си само поради това, че са подали сигнали за наредности. И тук а, а, желая да не само да отдадем задълж, дължимото на всички тези хора, които а, проявяват нетърпимост към корупцията, към злоупотребите, към измамите. А, смятам, че а, лицата, е, подаващи сигнали за наредности, като е, господин Делтур, жела, е, се нуждаят от защита и трябва да бъдат признати като хора с гражданска доблест. Но господин Матиас има думата. Или Мариас. Благодаря. Информаторите нямат необходимата правна защита в Европа, независимо от тези неща, които независимо от това, нещата, които те разкриха, бяха изключително важни. Люкликс, списъци на политици и организации, които станаха обществено достояние след разкриването на документите от Панама. Всичко това беше от изключително значение беше важно да видим и какво е избягването на данъци, какъв е мащаба на това явление. Господин Катайнен, тази информация не е използвана ефективно, защото проблемът е, че европейските институции, европейските агенции се справят прекалено бавно с тази ситуация. Разбира се, конкретните стъпки на комисията след изтичане на документи ни показват колко е бавна тази система от изключително значение да се разбере че за общественото благо е тези лица, подаващи сигналите за наредност, да продължат своята работа. Това води до ползи за всички европейци, затова трябва да има защита. Благодаря, казва председателя господин Якоб. Якобич. Господин председател, всички говорят за важни теми. Документа от Панама, Люкликс, теми, които са известни в цял свят. И аз бих искал да говоря за това, но искам да говоря и за още много хиляди случая на лица, сигнализиращи за нередности, които искат да ни помогнат да се преборим с корупцията, които виждат какво се случва срещу закона в различните институции. Трябва да имаме минимални стандарти, защото в Европейския съюз имаме трансгранична корупция – престъпления и съответно трябва да имаме трансгранична защита за лицата, подаващи сигнали за нередности. Ще ви дам един пример от Харватия. Имаше жена, подала сигнал за нередност в а, Национална петролна компания, тя се казваше Ина, предостави неприятна информация за тази компания и се оказа в ужасна ситуация. Преди 6 дни една дама каза, че онова, което се прави с уредите за отчитане не е отговаря на стандарта и тя също е в ужасна ситуация. Тук прекъсват, председателя прекъсва, господин... Господин Епетидиус, благодаря господин председател. Корупцията е присъща на човешката природа. Е, за съжаление, е, корупция има на всяко обществено равнище във всякакви обществени частни структури. Това е публична тайна. Още повече знаем, че корупцията вреди на държавата, на обществото. Но малцина са онези, които проявяват коража да сигнализират за корупцията. И твърде често стават жертва на отмъстителни действия. А тези хора са не само високонравствени, не само храбри – те са пазители на общото благо и по тази причина следва да бъдат защитени. Европейският съюз се нуждае от такава система за защита. В противен случай бихме си задали въпроса защо лидерите на Европейския съюз не проявяват коража да се преборят с това зло? Благодаря. Господин Катайнен има думата. Всички сме на една страна тук, е, уважаеми госпожи и господа депутати. Подаването на сигнали за нередности е част от е, правовата държава, или поне би трябвало да бъде. За съжаление, не във всички държави членки. Ето по тази причина е необходимо да създадем една солидна нормативна база за защита на лицата, подаващи сигнали в обществения интерес. За съжаление, не мога да се ангажирам със срок. Защото трябва да преценим действащата правна уредба. Това може да, да, да ви се струва скучно, досадно, но всяко предложение на комисията следва да бъде издържано от юридическа гледна точка. Да има валидно правно основание. И понякога много трудно може да се отговори на въпроса кое е национална прерогатива и кое е прерогатива на Европейския съюз. Аз напълно разбирам, че вие желаете хармонизирана уредба. Общоевропейска уредба. Реалността обаче не е чак толкова мрачна. Разбира се, има какво да се подобри. И комисията в момента проучва въпроса за правното основание по договорите да приеме така наречен хоризонтален акт, който да внесе на вашето внимание. Разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, фигурират в директиви е, за одита, за прането на пари, за пазарната реализация на стоки и услуги, за търговията с ценни книжа. От това обаче не следва непременно, че Европейският съюз е компетентен да приема общо законодателство в тази област. Но ние се ангажираме много внимателно да проучим тази материя. Благодаря ви още веднъж за категорично изразената воля и ние ще се постараем да намерим правилното разрешение. Благодаря, господин комисар. Господин Корчок, от името на съвета, благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на уважаемите депутати за проведените разисквания, които определено хвърлиха светлина върху този въпрос за лицата, подаващи сигнали за нередности. И, а, въпрос още по-значим, предвид последните случаи, които мнозина от вас споменаха. Освен това е важно да се има предвид току-що казаното от заместник председателя на комисията Катайнен. Наистина комисията проучва юридическата възможност за представяне на хоризонтално проекто законодателство. И аз бих искал да завърша с казаното от мен още в самото начало. Ако в рамките на своите правомощия, с правото си на законодателна инициатива, комисията стигне до извода, че е на лице правно основание и бъде, внесе, и, и бъде внесен съответният проекто акт, съветът на министрите ще се занимае с, с, с тази инициатива на комисията. Благодаря. С това приключваме.